Okay, so good afternoon everybody. Добър ден на всички. Надявам се, че сте обядвали. Добре, нека приветстваме и вносителите на петиции. Уважаеми граждани на Европейския съюз, уважаеми европейски депутати, преводачите ви информират, че трудовият спор за новите работни условия, наложени едностранно, все още продължава и е в третата си седмица. Въпреки многобройни отстъпки от наша страна, управлението не е направило опит да разреши конфликта. Преводачите в няколко кабини бяха реквизирани и заставени да работят в името на солидарността. Останалите кабини решиха да не преустановяват работата, планирана за днес. Със съжаление ви уведомяваме, че няма да позволим просрочване на времето и ще приключим заседанието точно в 18.30 часа. И така, е, една част от петициите са предвидени за септемврийска краткия дневен ред е, е, на заседанията на Комисията по петициите и една от тях за октомври. Спешната процедура по 0317 е, не бе одобрена. Няма да подготвяме е, становище за е, доклада по бюджета за МФР нито по доклада на бюджетната комисия, нито по доклада на комисията Юри. Ако координатора на АВКО реши да присъства, ще изслушаме неговите впечатления на заседанието утре. и 30 93 е, е, е, ще бъде закрита, както и още една петиция. Е, е, третата петиция ще остане отворена. Е, ще изпратим една делегация през септември до е, а, а във връзка с а, а, решението относно състава на делицията, бе, а, а, решихме, че това може да стане и през юли. А, и а, за следващия мандат, може би, ще оставим останалите посещенията. Координаторите решиха че във връзка с германската служба за младежите и югента А, петиции 0775 и 0772 ще бъдат оставени отворени и ще изчакаме по-нататъчните действия на Комисията по пестицидите, за да вземем решения във връзка с тези е, петиции е, няма да изпратим и е, наш представител на конференцията в Германция. Това са всъщност основните моменти от цялата информация във връзка с заседанието на координаторите днес. А сега стигаме до точка 19 която се отнася до правата на гражданите с увреждания в Италия. Бих искала да започнем веднага, но все още изчакваме господин Чирио, който се предвижда да присъства на заседанието. Може би е хубаво да дадем думата на Мария Симона Белини и да я изслушаме. Пет минути имате, Благодаря ви за е, вниманието, което отделяте на нашата петиция. Нека да ви информирам за актуалното състояние и за да допълня информацията във връзка с тази, която вече предоставих последния път. Става дума за усилия, които ние полагаме от 25 години в Италия. Междувременно знаете колко много хора са се подписали под нашата петиция. И продължаваме, е, независимо от смяната на правителството, да чакаме нещо да се случи. Знаем, че е, от е, една страна няма надежда да ни се обърне внимание, но същевременно времено ние, хората, които се грижим за е, членове на нашето семейство, бихме искали да имаме същите възможности, каквито в немалко държави е, в Западна Европа вече е, е, се предоставят на семейства в подобно положение. И не разбираме защо ние в Италия трябва да се лишаваме от наши основни права, след като става дума за полагане на грижи за хора от нашето семейство. Това е работа, която полагаме 24 часа на ден включително и събота и неделя, и в празнични дни. Става дума за зачитане на нашите права, на правото на социално осигуряване, на правото на заплащане, на правото на здраве и грижи за здравето. Защото, грижайки се за нашите близки, ние всъщност е, е, много често сме подложени също на опасности по отношение на нашето здраве. Правителството никога е, в крайна сметка не е обърнало внимание на всички сигнали и на цялата информация, която сме предоставили по економически и финансови причини не било възможно да се направи нищо. Много често сме чували този довод, макар че разходите във връзка с предмета на петицията са много по-малки в сравнение с другите разходи за държавата. Нуждаем се от един минимум от финансови средства и грижи и социални права, за да можем да се грижим за близките си, е, които се нуждаят от тази грижа. Става дума за десетки хиляди е, е, граждани на Италия, е, които е, се нуждаят спешно от е, подпомагане. В това отношение, като че ли Италия е на едно от най-незавидните места в класацията на Европейския съюз. И естествено, тук става дума и за нарушаване на правата на човека. Има семейства, които настояват съответните разпоредби в законодателството да бъдат изменени или да бъдат внесени нови, тъй като става дума за случаи на социална бедност. Именно най- е, зле поставените в социално отношение е, хора страдат е, най-тежко. Но до този момент правителството не е обърнало внимание на тревогите и на мизерията, в която живеят тези семейства. До този момент още не сме получили никаква реакция от е, ново сформираното правителство, което отскоро е на власт. Но, както казах, става дума за една минимална а, е, а, е, помощ или а, действие от страна на държавата, която а, в противен случай не предприема нищо за грижите за тези хора и те трябва да останат а, на грижите на близките си. Това е именно основният момент. Така че хората, полагащи грижи за членове на семейството, са различни и по отношение на социалния си происход и социалния статус. Законът, е, е, който най-често се използва в тези случаи от е, държавните органи, всъщност се отнася до хората с увреждания, но това не е закон, който защитава членовете на семейството, които се грижат за хората с увреждания. Не. Не става дума за този е, закон, който урежда въпросите на хора с увреждания. Ние желаем да се приеме един закон, който да урежда въпросите, свързани с полагането на грижи в семейството от е, членове на семейството, защото трябва да се уреди и статута на хората, които полагат грижи единствено е, в нашата държава очевидно не се полагат е, съответните грижи от страна на компетентните органи. През 2017 в закона е, лицата полагащи грижи е, е, получиха признание. 60 милиона евро трябваше да бъдат отпуснати за хората полагащи грижи, но до този момент не сме получили нищо очевидно в продължение на 20-30 години проблемът все още не е осъзнат истински, защото не става дума само за това да се отпуснат някакви помощи еднократно. Не. Става дума за системно уреждане на въпроса. Така че е, в това отношение е, не бива по никакъв начин да оставяме нещата е, без последствия. Новото правителство би трябвало да предприеме необходимите действия. Да. Напълно основателна ни са вашите е, е, така, протести, жалби. Е, ние е, много дълго се занимаваме вече с тази петиция и отделяме необходимото внимание. Петиция 1147 е, от 2016 всъщност се отнася до същия проблем. Става дума отново за. Е, зависими лица, които страдат е, от е, е, различни нарушения, някои от тях възрастни, други по-млади. Така че сега ще дам думата на комисията и на вносителя, който е представил втората петиция. Има една организация в Торино, която представлявам в момента, тъй като вносителят на петицията не може да присъства лично днес. Темата е много подобна на темата на петицията, която току-що бе представена. Аз ще подчертая един много важен аспект. Става дума за хора, които страдат от хронични заболявания, Алцхаймер или други, а също и от увреждания, нарушения от различен характер, които се нуждаят от грижи за тях в рамките на националната система на здравеопазването, обаче не се предвиждат грижи за този кръг и тези групи лица. На регионално, на местно равнище забелязваме различни решения така че става дума за отпускането на е, финансови средства, за уреждането на е, въпроса е, от економическа и финансова гледна точка. В петицията се подчертава, че тук, когато се поставя въпроса за економическите и финансовите аспекти, е, не става дума за е, индивидуално право е, единствено. Става дума за проблеми е, в семействата. Семейството е нещо много ценно. Е, от една страна, е, от, в рамките на националните, на държавните системи не се оказва необходимата помощ и затова именно в рамките на семейството някой се жертва и за своя близък вместо да а, живее своя собствен професионален или друг живот. Естествено, в една модерна здравна система нещата са уредени по друг начин, но в петицията се обръща внимание на факта, че е, е хубаво и в домашна среда да се полагат съответните грижи. Това е и морален, и емоционален въпрос. Е, въпросът е, е че тези, които полагат грижи, са затруднени да работят, да тръгнат по своя личен, професионален и изобщо житейски път. До този момент това очевидно не се осъзнава или поне няма знаци за това, че правителството осъзнава проблема. Ние много се надяваме, че новото правителство ще реагира адекватно на <clears throat> ситуацията и затова ви молим да се обърнете отново към е, е, новоизбраното италианско правителство, за, за да е, се предприеме необходимото, включително и с законодателна дейност. Има един декрет от 2016 година на Министерски съвет, в който се регламентира помощта за подобни семейства, не само от гледна точка на здравната система, на лекуващите лекари, но и в рамките на семействата. И така, тук съвсем ясно се очертава необходимостта от признаване на проблема в морал, от морална гледна точка това ще бъде важно, но естествено и за създаване на съответните финансови и економически условия, за да може да се полагат грижи в семейството. Давам думата на госпожа Ериксона Ите от комисията като я моля да разгледа и двете петиции 98 и 1147. Едната от 2015, другата от 2016 година. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми вносители. Във връзка с договора за функционирането на Европейския съюз и особено член 168 става дума за въпроси, които са от правомощията на държавите членки. Това е посочено съвсем ясно в цитирани от мен член. Но ние подкрепяме правото на всеки да получава качествени грижи за дълъг период от време. И по време на целия си живот, когато това е необходимо. Това право се признава от Европейския съюз, но то е от правомощията на държавите членки, които би трябвало да го прилагат на практика. А ние не можем в това отношение да хармонизираме нещата на европейско равнище, но имаме така наречения социален метод на координация в рамките на социалния стълб. И там се посочва правото на социални грижи, на социално осигуряване, на качествени грижи за дълги периоди от време или за цял живот обмена на добри практики между държавите членки, който трябва да се насърчава. Освен това, сме започнали ни дълго, дългосрочни изследвания, за да видим как точно изглежда тази добра практика, изобщо практиката на държавите членки. И освен това, има едно изследване, което се прави в рамките на ОИСР, за, за да се измери стойността на е, грижите е, за е, хора в подобно състояние, които получават или в рамките на здравната система, или на семейството необходимата подкрепа. За момента обаче ни липсват и данни, защото комисията би могла да излезе с една препоръка, но тя трябва да се опира на надежни данни, тъй, че в момента се опитваме да запълним празнотата от данни в системата. За да координираме е, е нещата и за да е, приложим на практика този метод за координация, за който споменах, е, се нуждаем естествено от много повече данни, отколкото тези, с които разполагаме. Има едно съобщение, една препоръка на комисията, която се отнася до баланса между е, личен и професионален живот е, е, в директива, която в момента все още се консултира в рамките на съвета, не, е не са приключили консултациите между държавите членки, се предвижда и гъвкаво работно време именно за категориите лица, за които говорим. Във връзка с договора, във всеки случай, ние нямаме право на пряка интервенция в социалната сфера. Ние естествено съзнаваме всичко това, но то няма да ни попречи да подчертаем, че е, е, италианската държава е, е, е задължена и е поела ангажимента парламентът да се занимае. Е, с е, проекто закона, който е внесен е, на 23 3 март тази година. Много се надяваме, че вече е, ще настъпи движение по този въпрос и ще има някакво развитие Може би, е, в крайна сметка, е, се налага да използваме, след като нямаме, така да се каже, твърди е, права, да използваме и меката сила. Комисията съществува, разполага с една чудесна стратегия за хората с увреждания. Тази стратегия също не представлява някакъв задължителен правен акт, но аз предполагам, госпожо Ерик Сонаите, както и вие казахте, че без обмен на добра практика едва ли ще можем е, да се справим с въпроса, е, за това са необходими и данни, но при всички положения нещата трябва да е, се тласнат, така да се каже, в правилната посока. И е, ние при всички положения ще положим необходимите усилия. Госпожа Еви има думата. Благодаря ви. Още веднъж искам да благодаря на вносителите за тяхното присъствие. Вече се каза, че не за първи път разглеждаме тази тема. Не веднъж сме имали възможност да говорим надълго и на широко по нея. 25 години се води борбата за признаването на тези права. Днес мога да кажа следното по петицията. През тези 25 години, аз съм в парламента от 4 години, сме виждали неведнъж, че темата отново и отново се връща на дневен ред. Италианското правителство не предлага решение. Освен това, то съвсем не е готово да въведе дори основните изисквания за предоставящите грижи. Знаем, че на европейско ниво няма много инструменти, на които да се позовем, защото здравеопазването е правомощие на държавата членка. Но ние се позоваваме на конвенции. Идеята за независим живот, например, е нещо, което може да ни води, защото хората, които полагат грижи за близки с увреждания, няма как економически да бъдат независими. Също така в Италия е, е, виждаме, че хората с увреждания няма на кого друг да разчитат да се погрижи за тях. В Италия сега има ново правителство. Това ново правителство създаде и Министерство за хората с увреждания – Освен това, се въвежда специално задължение при всички обществени поръчки да се обръща специално внимание на хората с увреждания. Надявам се следователно в много близко бъдеще да видим много по-конкретни стъпки от страна на Италия, особено във връзка с новия закон от 2017 година. Също така се надявам, че ще има нови конкретни мерки за прилагане на принципа на закона. Твърде дълго никой не се е вслушва в гласовете на тези близки. Петицията трябва със сигурност да остане отворена. Ние не можем да я затворим. Европейският парламент носи своята отговорност. Той трябва да следи за случващото се в държавите членки. Необходимо е да зачитаме основните права на хората с увреждания. Благодаря, не виждам някой друг да иска думата. Нека само повторя. Новият парламент на Италия наистина е поел ангажимент – и има нови мерки за хората, които полагат такива грижи. Новите мерки са представени в Сената през март тази година. Сега нека чуем отново вносителя на петицията и с оглед на казаното от комисията и посочено от колегите ще вземем решение. Според мен – това е тема, по която нашата комисия може да бъде част от крайното решение. Госпожо Белини, заповядайте за две минути. Благодаря ви. Исках да поясня следното. То вече се каза но искам да се спра на правомощията на вашата комисия. Тук говорим за човешките права на членовете на семейството. Това е основното. Трябва да обясняваме какво се случва на тези членове на семейството. Те също имат право на почивка, на здраве, на независим живот. И така се стига до ситуацията, срещу която се борим. Надяваме се наистина новото правителство да направи нещо, но не бива да отвръщаме поглед от темата. Защо? защото се казва, че има мерки, които се обсъждат в Сената, но ние не сме виждали текста. Трябва да знаем какъв ще е този нов закон. Освен това, новият закон трябва да върви ръка за ръка с необходимата подкрепа. Важно е да знаем какво съдържа и какви ще са истинските активни мерки за подпомагане на тези членове на семейството. Също така трябва да се гарантира подходящото здравеопазване. Искаме и конкретни отговори, не само фасадни действия. Благодаря ви. Разбира се, ние не говорим за политики, а за мерки, които да променят действителността за хиляди в Италия, които са с увреждания. Пак казвам, нас не интересува ежедневието на отделния гражданин. Това е основното. И тъй, ако трябва да обобщя, и двете петиции ще останат отворени, разбира се. Ще ги разглеждаме наравно. И мисля, че трябва да пишем до новия италиански министр Лоренцо Фонтана. Той отговаря за семейството и хората с увреждания. Той е член на Лега, предишен член на Европейския парламент. Аз лично ще отправя въпрос към него – и ще поискам той да поеме личната отговорност да отговори пред нашата комисия какво ще направят. Също така ще помоля да обясни какъв е проекто законът, който се разглежда в Сената. Като ще подчертая, че ние не искаме красиви думи, а истинска промяна в правата на хората, които полагат грижи. Обръщам се и към комисията. Благодаря за това, че те отново дойдоха и ни обясниха, че правно няма какво да направим, но има и меки начини на действие. Меката сила означава да представиш различни стратегии, да слушаш. В този случай аз ще използвам своята мека сила и ще настоявам за съвсем откровен отговор. Това мога да ви обещая. Елеонора, вашата партия сега е на власт, така че вие може да разкъсате порочния кръг – благодаря. И сега нека кажем сърдечно благодаря на всички вносители на петицията. Пожелавам ви лек път до красивата Италия и се порадвайте малко и на Брюксел, докато сте тук. Сега да преминем към следващата петиция 857 относно трудностите, които лицата с намалена подвижност срещат в Румъния. Много ми е приятно да кажа добре дошла на Румина Афрасани, която познавам отдавна. Добре е, че отново се виждаме. Ние трябва да се заемем с тази битка заедно. Вие сте при нас не за първи път, но най-сърдечно ви желая добре дошла и ви давам думата за 5 минути. Благодаря. Разбира се, че аз съм много благодарна, че ми давате думата и че мога да продължа да се боря за правата на хората с увреждания в Румъния и по цял свят. Всъщност, видях доста сходства в разликите между това, което се пише и което всъщност се прави а комисията като че ли се опитва да не вижда реалния проблем. Аз бях тук и през октомври миналата година. Имам копия на документацията между Румънския парламент и комисията и трябва да кажа, че румънското правителство се отнася изключително безгрижно към една толкова сериозна тема, нещо, което е много тревожно те не бива да си мислят, че ще замажат всичко и ще изглеждат прекрасно. Същевременно се казва, че миналата година е имало 289 заявки за помощ при пътуване. При тях 98% са били удовлетворени. Но аз имам опит от първа ръка. Опитвала съм се да пътувам – из Румъния, до какви ли не кръчета и мисля, че тази статистика е изцяло погрешна. Иска ми се да видя тези заявки и да разбера как така има 98% успеваемост. Това е, според мен, абсолютно невъзможно и е пълна измислица. Знаете, че бях тук и миналия октомври. Междувременно съм направила и снимки, за да ви покажа колко е, е лошо невежеството в Румъния. И не става дума само за личен опит или за нещо, което си измислям. Всъщност, трудно е да си представите реалния живот на хората с увреждания в Румъния. Аз съм направила снимки на една гара, която беше подновена с европейски средства – пред нея гордо пише, че гарата е била подновена само преди 3 години. Въпреки това тя не е достъпна. Освен това, искам да призова всички тук, представете си, че използвате инвалидна количка в Румъния. Помислете си какво би било – ако трябва да се опитате, подчертавам, опитате да пътувате в собствената си страна. Обикновено очакваме да намерим рампа. Но не, няма. След това стигаме до вратата и виждаме, че тя не се отваря до край и че процепът е твърде тесен, за да влезе инвалидна количка – Представете си, че вие сте горд, искате да бъдете независим, както са повечето хора с увреждания, но сте принудени да помолите за помощ. Същевременно се обръщате за помощ не към официално лице, а към някой, който пътува също на това разстояние, но те много бързо се оказват обезкуражени. Най-накрая, след много опити, влизате в гарата, но е трудно да се стигне до човека, който е от отсрещната страна на гишето, защото вие дори не можете да го видите на нивото на очите си. Не можете да си купите билет като нормален човек и да проведете нормален разговор с служителя на гишето. Ако се нуждаете от помощ на гарата, трябва да направите официална заявка 10 дни предварително. Макар, че европейското законодателство изисква 48 часа предварително уведомление. Но аз съм независим човек и винаги вярвам, че могат да се направят съответните стъпки предварително. Всеки има правото на това бихте очаквали 2018 година повечето места да са достъпни или ако не напълно достъпни, да бъдат използваеми. Но ето, ние се натъкваме на още една трудност. За да стигнете до перона, трябва или да пресечете една неравна повърхност, което за човек в количка е почти невъзможно, или да използвате подемното устройство до стълбите но се оказва, че няма как да го извикате, защото копчето е в долната част на стълбите. След това намирате служител, но той ви казва, че няма представа как се използва подемното устройство. Трябва да ви кажа, че като се стигне до този момент, аз съм напълно изтощена още преди да съм се качия във влака. За мен и за хиляди хора в Румъния това не е някаква измислица – това не е хипотетичен сценарий, това е реалния живот и нашият опит, нещо, което ми се е случвало десетки пъти. И на мен, и на други европейци, които са искали да пътуват в Румъния. Когато стигнете до влака на Есетне, откривате, че той изглежда така, че на всяка врата има по три стъпки – е, стълбички. Дори и хората без увреждания трудно понякога се качват във влака. Същевременно румънските власти казват не, не, има си предвидени мерки, 98% от хората с увреждания пътуват без проблем. Но отново разстоянието между вратите е твърде малко, няма как да се качи количката, да се намери място, което да е пригодено за човек с увреждания. Когато попитам за такова място, се оказва, че то съществува само в моето въображение. Как може да е имало 289 заявки и 98% успешни решения на проблема, ако нашите влакове изглеждат по този начин – аз, подобно на италианските вносители на петиция, ще ви помоля наистина да попитате какви са условията за достъпност, които са обявени от румънските власти. Не може те по такъв начин да се отървават от проблема. Също така, когато се ползва твърде много дерогации, мисля, че това трябва да е предупредителен сигнал. Но тук става дума не за планове, а за хора. Благодаря. Благодаря представителя на комисията, господин Милиоси. Тук ли е? Вие може би ще обясните. Заповядайте. Благодаря. Има Пласенсия, старши експерт в звеното за хората с увреждания и приобщаването им. Аз ще говоря от името на комисията и ще кажа следното. За жалост, заявеното от вносителката на петицията не е нищо ново. Ние го виждаме с очите си и аз самата съм пътувала и виждам проблемите на хората с увреждания. Ние се борим за защитата на хората с увреждания и техните права. The rights enshrined in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and uh, we are trying to do that with the, with the disability strategy. Опитваме се да го постигнем с стратегия за хората с увреждания и различни законодателни мерки. Разбира се, всичко това отнема време. Знам, че вие нямате това време, защото ежедневно се сблъсквате с пречки. Много ни е тежко, че не можем веднага да намерим решение на проблема, но няма как да не следваме определена процедура. Първо, ще напомня, че този проблем възниква, тъй като в регламент 1371 могат да се направят определени изключения при помощта за хората с увреждания. Регламентът го позволява. Надяваме се, че новото предложение на комисията, при което не се предвижда такива дерогации – от основното задължение ще бъде прието във вида, в който е изготвено. Така ще се решат някои проблеми за помощта. Но вие сте права, тук не става дума само за помощта и за достъпността на сградите, на превозните средства. В това отношение ще спомена два аргумента. Първо, има технически критерии за оперативната съвместимост. Ние трябва да ги разгледаме и да видим дали има неизпълнение или тези критерии трябва да се доусъвършенстват. В момента ние разговаряме и с организациите на хората с увреждания и различни агенции, за да преценим с други думи да разберем дали проблемът е в самите технически критерии. Освен това, имаме предложение Европейски закон за достъпността, в който да се съдържат отново определени изисквания за средата. Например, ние сме включили и вертикалната мобилност. Тя трябва да бъде гарантирана. Пак ще кажа, че тези законодателни процедури отнемат време – но аз напълно разбирам вашите проблеми. Ще се опитаме да направим всичко по силите си, а междувременно е добре да получим от вас конкретна информация за тези бариери, за да видим доколко те отговарят на техническата спецификация, дали са включени в нея или не. Що се отнася до новата инфраструктура, също там трябва да видим доколко тя отговаря на техническите критерии. Това се отнася и за обновяването на инфраструктура. Споменахте и европейски средства. Хубаво е да разберем точно кои са европейските фондове, които са били използвани, защото така колегите ще могат да преценят дали е изпълнен регламента за фондовете. Може би единствено някои от тези фондове са обвързани с изисквания за достъпност. Може би не всички, но е добре колегите да го видят. Освен това, както казах неколкократно, проблемът няма да се реши веднага, но ние трябва да търсим структурни решения. И може би за това ни е необходимо малко повече време. Благодаря. И аз ви благодаря за много изчерпателния отговор. Той беше наистина много полезен. Не вижда много колеги в залата. Госпожа Крупа, заповядайте. Май сте само вие и аз в залата. Не искате думата. Румина, отново ви давам думата. Микрофон, моля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 Хубаво е да видим колко, колко голям подкрепа имаме. Трябва да се попита за какво са използвани тези средства. Гарата е била ремонтирана 3 години по-рано и това, че няма а, съоръжения, които да осигуряват достъп на хората с увреждания е шокиращо. Румъния не е нова страна членка. Тя е членка на Европейския съюз от 11 години. От тогава са похарчени милиони евро. Е, те са дадени на Румъния точно за тази цел, без никакви резултати от тях. Призовавам да бъдат събрани още доказателства и Румъния да бъде накарана да покаже какво точно е направила. Не да прави планове и да ги представя, а да покаже какво е направила, за да подобри живота на хората с увреждания. Е, искам как, как е насърчила хората с увреждане да водят самостоятелен начин на живот и да а, пътуват. А, наблюдаваме в други страни членки как хората с увреждане са напълно интегрирани в обществото. В югоизточната част на Европа това не е така, а хората мечтаят именно за това. Много се радвам, че комисията вижда, че това е проблем, но мисля, че а, Румъния трябва да бъде призована да действа. Винаги може да разчитате на нашата подкрепа от парламента и от комисията. Вие, ние много пъти сме обединявали нашите усилия за хората с увреждания защото това е добра стратегия. Мисля, че не ни трябват повече думи на хартия. Това, което трябва да се направи, е да се свърши работа по същество. Сега ще се опитам да обобщя. Помолихме Комисията по транспорта за становище, получихме го. Тази комисия работи по предложението на комисията за преразглеждане на директивата и ще гласува утре, между другото, в комисията по транспорта. Така че сме в пряк диалог с нашите колеги в комисията по транспорта. Ще попитаме каква е следващата стъпка, която те възнамеряват да предприемат. Освен това, ние ще напишем писмо на румънското правителство отново и ще го попитаме как са били използвани европейските средства за борба с тази неприемлива ситуация. И ако са били използвани тези средства за тази цел, как са осъществили на практика стратегията за хората с увреждания? Ще ги помолим да ни дадат конкретна, актуална информация, с която да ни покажат как стъпка по стъпка напредват Работи се по преразглеждането на регламента и това трябва да намери своето отражение и в Румъния. Толкова можем да направим за момента. Ние също така изпратихме писма на всички постоянни представителства в Брюксел. 29 писма а, изпратихме от нашия офис по въпросите за мобилността. Продължаваме да работим с всички средства, с които разполагаме. Вашия случай не е загубен. ще държим петицията отворена, докато получим положителен отговор. Толкова можем да направим. Още двама колеги дойдоха. Виждам, че и те ме подкрепят. Благодаря още веднъж. Благодаря, че дойдохте. Благодаря, че още веднъж ни показахте, че трябва да работим и то усилено и в координация с е, институции, за да може това положение да не остане постоянно. Надяваме се, че в края на тунела ще има светлина. Приятен път към дома и благодаря ви, че дойдохте. Скъпи приятели, следващата точка е 22, петиция 0488 относно здравеопазването за пациенти, страдащи от множествени хим, химична чувствителност и електромагнитна чувствителност. Имаме представител на комисията. Госпожо Хералд, давам ви думата. thank you. Uh, thank you for the... Благодаря за възможността да изложа позицията на комисията. Аз се казвам Даяна Харолд и съм от генерална дирекция Санте. Вносителят на петицията се отнася до здравеопазването за пациенти, страдащи от на химична чувствителна и електромагнитна чувствителност. Вносителката също казва, че италианската държава не, предлага тези, е, не признава тези заболявания и не предлага лечение за тях. Каква е позицията на комисията? Искам да ви припомня е, член 168 от договор за функционирането на, на Европейския е, съюз, в който се казва, че държавите членки отговарят за това да организират своите системи за публично здравеопазване. Комисията няма право на законодателство в областта на закон... здравеопазването, няма право на законодателни мерки. Въпреки това, е, Комисията следи въпроса с страдащите от множество на химична чувствителност и електромагнитна чувствителност. Комисията а, дава консултации и препоръки в тази връзка. Своята препоръка комисията дава насоки за страните членки. А, тези насоки обаче не са задължителни за страните членки. А, същите тези препоръки комисията комисията се задължава периодично да разглежда въпроса с експозицията на електромагнитни полета и да събира научни мнения по въпроса. През 2015 година беше получено такова мнение и то казваше, че няма основание да се преразглежда позицията на съвета. Комисията прави инвестиции в рамките на различни проекти е, е. Накратко, Комисията не може да приема законодателство в областта на публичното законодателство, няма отговорност да организира здравеопазването, няма правомощие и да а, признава тези заболявания като такива. Петър има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че сега това, което можем да направим е да напишем писмо на италианските власти, да се съобразят с препоръките на комисията. Ние не сме компетентни, но има насоки, има препоръки за страните на членки. Това е въпрос, който трябва да бъде решен на място. Можем да напишем писмо на италианските власти и да приключим работа по петицията, когато получим отговор, защото ние не сме компетентни. Exactly. And you, you actually... Точно така. Вие направихте извода, който аз исках да направя. Мисля, че е крайно време да закрием работата по тази петиция днес и в този момент. Ако няма други възражения, точно това и ще направим. Добре. And Минаваме на следващата петиция 0853. внесен от Матю Спигъл от името на фундацията Free Morgan Foundation относно предполагаемо неправилно прилагане и нарушение на регламент 338 на съвета за застрашени видове. Вносителя на петицията пристигна от много далеч, дори не от Европата, пристигна от Калифорния. Говорим за Калифорния и за Нова Зеландия. Добре дошъл. Това никога не, се, не ми се е случвало като председател на комисията да имаме гости от толкова далеч уважавам вашето, вашата упоритост, вашата отдаденост на темата, вашата готовност да пътувате толкова далеч. Господин Спигъл, доктор Ингрид, ви се имате думата за 10 минути. Поне, ако искате и повече, защото имаме време. Очакваме с нетърпение вашата презентация. Благодаря. Много високо ценим възможността да говорим пред вас. Първо нека да се представя себе си и колегата Матю Спиго. Изследвам китовете и дофините от 20 години вече. Както казах, аз дойдох от Нова Зеландия, иначе съм холандка. Занимавам се с този случай от 2010 година в е фундация е, е, Фри Морган. Колегата Матио е правния консултант на фундацията и той пристигна от Калифорния. Той е член на борда на директорите на фундация Фри Морган. искам да ви представя самия Морган. Морган е косатка, родена на свобода, намерена на холандското крайбрежие, държана в плен. Мога с часове да ви говоря за тази косатка но всъщност искам да се фокусирам върху комплексността на въпроса. Участват в случая много държави от извън Европейския съюз. В тази петиция ни обръщаме внимание на положението на Морган, който пътува от Холандия до Испания с документация, която попада под а, а, в рамките на различни законодателства за защитените видове морган и е, животни от други видове е, могат да бъдат е, държани в плен само с цел да бъдат пуснати един ден на, на е, свобода или за извършване на научни изследвания. А, необходим е също така и специален сертификат а, е, за прехвърлянето тези сертификати се издават след много внимателно разглеждане на видовете. Както и да е. Според мен тези сертификати се е, издават, за да се оправдава държането на диви е, е, видове, да се Морган е, е дива косатка, която от 13 години живее е в плен. Тази косатка е изключително ценна, защото внася нова кръвна линия индустрията, която държи тези животни е, в плен, печели хиляди долари. Морган обаче е много по-ценен, между 20, около 20 милиона долара е неговата стойност. Това може би е най-ценният индивид е, в съвета. Да поставя това в европейския контекст, е, ще кажа, че в цяла Европа има само 10 косатки. Морган е единствената, е, която е родена е, на свобода. Плана за действие за Морган в включва становището, че трафика на диви животни се повърна в доходоносен бизнес. Има план за действие срещу трафика на диви животни за по-добро правоприлагане и сътрудничество. Включва се и по-добро прилагане на правилата за трафика на диви животни. Такъв трафик се е, извършва с всякакви диви животни. Те се прекарват през митници и граници. Част от този трафик е и продажбата на билети за шоута на хора с костюми и вратовръзки. 13 различни видове китове и дълфини са са обект на, на трафик в рамките на Европейския съюз. Е, тези видове са три. Това не е брой на индивидите, това е брой на видовете. Тоест говорим за повече индивиди. Самият а, е, Морган, въпреки че петицията не касае хуманното отношение към е, живота, животните, Морган се самонаранява поради стреса, който изпитва. той се наранява в стените на басейна, дъвче бетона и това наранява неговите зъби. Регламент на съвета 338 от 97 година е този, който каса въпроса с Морган. Благодаря, благодаря на комисията за това, че ни позволи да дойдем и ни отдели толкова много време, момент да пусна моята презентация. Три са нашите искания днес. Първо, ние ви е, искаме от вас да оставите петицията отворена. Второ, е, да е, поискате от комисията да преразгледа образеца на Европейския съюз, сертификата за превоз на е, е, животни и да отнесете случая до съда на Европейския съюз. Не само за Морга, но и за всички останали случаи. В очите на закона не всички, не всички косатки се третират равнопоставени. Има два анекса. Анекс А а косатки родени в плен, а не анекс Б касае косатките родени на свобода. Забранено е да се използват за търговски цели. Регламент на съвета 338 е от 1997 година, основен а, регламент, който се прилага в Европейския съюз и по-точно неговите членове 8.1 и 8.3 случаи. 8.1 казва е, следното е, излагане пред публика за търговски цели и за извличане на печалба трябва да бъдат е, за забранени. член 8.3 уточнява изключенията, които могат да бъдат допуснати при издаване на сертификат за всеки конкретен случай индивидуално, но това трябва да бъде изключение, а не правилото. Член 8.3 ние се, се говори за изключението за научни изследвания по точка F за развъждане, по точка G за научно-изследователска дейност и а, образование. Има две страни на въпросния сертификат. През 2000 2001 година а, имам становище на Съда на а, Европейския съюз, а, което казва, че изключението от основните разпоредби трябва да се тълкуват а, рестриктивно. Това се отнася и до член 8.3 и до член 8.1. Тоест изключително рестриктивно, изключително тясно прилагане. Сертификатът е в анекс 5 това е образец, който трябва да се попълва при изключение по гореспоменатите букви по член 8 и 3 случая Морган, родена на свобода, женска орган, е косатка, за нея е попълнен този сертификат. Е, всички е, изключения се съдържат в един ред. В ред 18.8 се комбинират трите възможни изключения за научни цели, за развъждане, за научни изследвания и образование. Това е, е формулировката, която се използва в формуляра. През 2012 година формуляра беше преработен, но тази формулировка се запази а, и до днес. А, а, Реалния холандски съд а, постанови, че сертификата за Морган е издаден на основата на член 8.3 по точка G, без други а, изключения какво следва от всичко е, това. За да могат да се прилагат добре изключенията, те трябва да бъдат точно и конкретно е, описани. В противен случай се стига до объркване. Холандските и испанските е, власти е, разчитат единствено на е, сертификата ред 18.8. Това означава обаче, че е, не е забранено използването за а, развъждане. Холандския съд постанови наскоро, Mm-hmm за да може а, а, властите, които а, управляват а, СИТИС, трябва да има яснота, защото те не могат да отменят а, сертификата. Морган е бременна. Когато се обърнахме за първ път комисията през 2015, тя не беше, е, не беше бременна. Проблемът е, е че е, мъжкът е роден в плен, а тя освежава кръвната линия, затова е толкова ценна. За да се спре това, е необходимо да се наложат е, санкции Какви ще бъдат тези санкции? Не е ясно, да такива санкции трябва да има за неправомерно използване на видове. И пак ще повторя трите искания. Да оставите петицията отворена, да поискате от комисията да ам, преработи а, е, сертификата и да отнесете случая а, е, към съда на а, е, Европейския съюз, за да тълкува законодателството. Преди да дам думата на комисията, ще кажа, че тази комисия няма правомощите да отнесе случая до съда. Комисията има такова право. Ние обаче нямаме никаква възможност да отнасяме какъвто и да било случай, където и да било. Разбирам, казва вносителя, но виждам какви са вашите искания искам да съм ясна, за да не ви разочаравам. сега ще дам думата на господин Родригес Ромеро от комисията. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Ще подчертая, че е, въпросните разпоредби не са свързани с конвенцията е, и с нейното прилагане е, е, във връзка с е, застрашените видове. Става дума за национално законодателство, толкова по отношение на съответствието, за което стана дума. От 2000 и първа всъщност датира регламентът. Комисията не е установила по отношение на прилагането на Европейския правен акт съществени нарушения. 2007 година във връзка с регламента за хуманното отношение към животните, е, е, ние е, направихме един преглед на прилагането и не установихме драстични проблеми. Като имате предвид, че става дума не само за становище на комисията в резултат на работата на нейните служби, но и на консултации с заинтересовани страни. Е, по въпроса, който вие засягате във вашата петиция, ние се консултирахме с държавите членки, за да видим как се развиват е, нещата. Там в момента е, съответните държави членки не виждат конкретен проблем във връзка с прилагането на разпоредбите на регламента за изпълнение на конвенцията. Хиляди разрешения, сертификати във връзка с регламента междувременно вече са издадени, но до този момент не разполагаме с доказателства за това, че има подобни нарушения, като тези, за които вие говорите във вашата петиция и които говорят за сериозни отклонения от е, е, разпоредбите на регламента за е, хуманно отношение към животните. Аргументите, които вие привеждате тук, се отнасят до национални практики и разпоредби на съответните държави членки. комисията не е, се занимава с индивидуални случаи. Е, ние търсим, е, така да се каже, общо валидните слабости, които засягат държавите членки. Благодаря. Всъщност, бихте ли ни казали нещо повече за детето, което се очаква? И какви ще бъдат последствията? Да, Става дума за неуточнен баща. В крайна сметка, единият потенциален баща бе убит в Китай. Другият все още живее, но ние не сме състояние да кажем със сигурност за какво става дума. А, да, а, добре, ни, а, ще получите а, думата, но нека да а, чуем все пак и колегите от а, а, парламентарната комисия. Благодаря. Може би трябва да кажа, че представителя на Европарк също искаше да се намеси представител на Сдружението и на Южна Иберия. Но искам да кажа, че така или иначе тя сега е сред нас, защото си беше купила билетите още в понеделник. Ето при нас е представителя на Сдружението Южна Иберия. Също времено Комисията по петиции вече е приела резолюция. Нека ви кажа, че аз лично посетих орката Морган в Европарка преди около 3 години. Сигурна съм, че Петър Яр си го спомня, защото в предишния мандат много говорихме за тази орка. Мисля, че холандското правителство поиска от испанското правителство да се заеме с тази орка. Стигна се до съдебно решение и комисията заключи, че всичко е в ред. Но днес се връщаме на темата и казваме, че тълкуването на комисията на изпълнението на регламента не е правилно, защото се оказва, че в някои случаи е, се избягва въпроса за отгледаните орги. Оказва се, че всички ЦИТЕС на всички държави членки обаче твърдят, че има добро тълкуване от страна на комисията. Същевременно в Утрехт, в Холандия, се разгледа за последно тази тема. Там се каза, че орката Морган така или иначе е под контрол, не се знае кой точно е бащата, тя е и глуха и ЦИТЕ с Холандия и ЦИТЕ с Испания координират своите действия като тълкуването, което се прави на регламента отговаря на това, което е заявено от управляващите власти и самата комисия. Нека кажа, че през септември ще видим, но така или иначе ние не знаем как орката ще създаде отношения с, своето малко. Надяваме се, че всички ще положат усилия, всички всичко да протече добре. Темата е красива, разбира се. Тя не бива да се смесва с други теми. Ние трябва да подкрепим Иберийското сдружение и всички, които помагат за добрия резултат. Не трябва да се внасят нюанси, които не бяха видени нито от властите, нито от Европейската комисия, нито от с Холандия, нито от с Испания. Аз подкрепям изцяло Хавиер Алмуня и тълкуването на комисията. Ако орката Морган не беше имала късмета да се вземе това решение на Холандския съд, нещата ще да бъдат много по-лоши. Госпожа Еви има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз не мога да се съглася с току-що казаното от колежката. Склонна съм да приема това, което казват вносителите. Е, става дума за случай, при който е едно диво е, животно, дива косатка, е, е, прехвърлена от Нидерландия в Испания е, със съответното ние сертификат. Е, е, се използва за е, цели, които не са свързани с съдържанието на сертификата. Не бих казала, че всичко е наред. Просто се използва, злоупотребява се с един екземпляр от вид, който трябва да бъде защитен, който е застрашен. Освен това, е, косатката е, е бременна и ще има дете. Ще има малка косатка. смятам, че петицията трябва да остане отворена. Важно е да обсъдим и въпроса за съдържанието на сертификатите, което не е съвсем ясно, не е, е прецизно. Много често се стига до превратно тълкуване, до недоразумения и е, до злоупотреба. В крайна сметка, може би трябва да се обърнем към съда на ЕСА за тълкуване, за да знаем, в крайна сметка, как точно е, стоят нещата. Е, това ще помогне за правилното интерпретиране на нещата не само в този конкретен случай, но и в рамките на регламента. Госпожа Аюсо. Благодаря ви. Първо трябва да кажа, че ако не беше това решение на холандското правителство, орката нямаше да е оцеляла до сега, защото, както знаете, е глуха и ако не беше е, сред други и за нея не бяха положени грижи, нямаше сега да е жива в Европарк. Имаме тази фундация Фри Морган, но Единственият аргумент на фундацията Освободи Морган може да се сведе до следното. Европейският съюз не изпълнява точно регламент 338 от 1997 година. Същевременно, съгласно същата фундация, не се изпълняват и други регламенти, но трябва да кажа, че това е тяхно тълкуване, защото всички държави членки, както и съдилищата в Холандия, са се произнесли. Това е просто тяхното тълкуване и те не се отказват от него, те непрекъснато настояват, искат да се промени регламента и не си дават сметка, че всъщност ако една орка се използва за научни цели, тя няма да се размножава. Същевременно имаме становището на Холандския съд, имаме становището на Европейската комисия. Те не виждат проблем. Защо тогава трябва ние да повтаряме до безкрай едно и също? Нека веднъж за винаги да затворим тази петиция. Не може е, те само да казват, че регламента е лош и не им харесва и трябва да се промени. No, I don't have any more member. Не виждам други желаящи да, членове на комисията да се изкажат, така че давам думата отново на господин Спигъл и доктор Фишер. Благодаря ви. Ние чухме това, което каза всеки е, от говорилите и участвалите в дискусията. Изключвам е, е, единственият член на комисията, който ни подкрепи. В Нидерландия съвсем ясно се посочи и се призна, че е, е имало е, слабости в законодателството и е, съответните действия. Е, са произтекли най-вероятно от е, неясните е, разпоредби. Е, очевидно става дума за търговски цели. При развъждането на косатки много хора подкрепиха нашата петиция. Ние нямаме никакви е, интереси, естествено да е, призоваваме към протести или към е, е, да обвиняваме комисията, но при всички положения е, случаят Морган може би ви изглежда единичен, индивидуален, но има стотици хиляди животни, които могат да се окажат в това положение и е, ние сме уверени, че е, всички животни е, в подобно положение ще доведат до нежелан е, ефект върху развитието на вида. Ние предложихме Морган да бъде е, преместена в един е, басейн в рамките на океана, е, оградено пространство, където да е, живее при по-естествени условия. Редица други е, предложения направихме във връзка с по-доброто отношение към Морган. Е, и за съжаление не се отзоваха властите на нашите молби и предложения. Така че въпросът е как трябва а, да се действа в такъв случай, но за съжаление и холандския съд, който сезирахме, взе друго решение, противно на нашето мнение. Вие зададохте въпроса кой е, е на практика бащата и кой е собственика на бащата. Властите в САЩ признаха, че през 2017 са прехвърлили Морган на кораб имаме документацията, с която косатката е била прехвърлена и транспортирана. Но ето, че въпросният парк за развлечения, който използва косатката за търговски цели и по тази причина се стига и до този начин на развъждане на малки косатки, който според нас е недопустим се дължи именно на желанието за печалба. Бащата в този случай очевидно е също животно, което е било в плен. Но при всички положения въпросът опира най-вече до това, защо е, в рамките на закона са предвиждани различни разпоредби, които очевидно е, не дават възможност да се отсъди е, правилно. В някои случаи се твърди, че няма такава разминаване между национално и законодателство с разпоредбите на конвенцията, но ние смятаме, че това не е правилно и затова бихме искали случаят да стигне и до съда на Европейския съюз. Не само поради този конкретен случай, а защото всяко нарушение на конвенцията за защита на, на дивата флора и фауна би трябвало да се спазва съвсем стриктно. В момента, като председател на тази комисията, се е, намирам в много сложна е, ситуация. Е, в момента е, членовете, които присъстват, не са много. Е, имаме членове, които е, желаят да се закрие, да се затвори петицията и един човек, който със сигурност казва не, трябва да остане отворена. В момента сме седем а, общо члена на комисията и ми се ще да направим гласуване по въпроса. Ето, станахме 8. А, а би трябвало да бъдем 12, за да има гласуване. Аз, както а, чухме и по време на дискусията, има различни а, виждания. А, Имаме представители от НП, но от други политически групи нямаме представители и затова не можем да проведем гласуване сега. Затова ще помоля изрично комисията да проучи въпроса и да види дали а, е, развъждането а, е, по начина, по който бе описан тук, като се свързват две животни, едно, което е, е отрасло в е, естествени условия, диво животно, и друго, което е държано в плен и родено в плен, е, е в противоречие с разпоредбите на СИТЕС или не. Взимам, че вече ме фанаха нервите с тая орка. Да, трябва да кажа, че вече е повече от един месец моята група работи по тази тема и моята група е тук. Ето и Петър Яри и други но останалите групи просто не си изпълняват задълженията. Днес нашата група със сигурност има мнозинство. Мнозинство на практика. Другите групи просто ги няма. Докато ние сме тук, и ние заявяваме по този начин своето отношение, защото ето тук имаме някой, който е дошъл чак от Тенерифе. Освен това, говорим за бременността на орката, за въпросите, които вълнуват тези вносители на петицията. И би трябвало всички колеги да са тук, но днес нашата група е представена с мнозинство и ние настояваме да се затвори петицията. също но мисля, че какво се оказва на практика? Моята група не печели, въпреки че е представена с мнозинство, защото нямаме кворум. This... А, да, ще го отразим и в протокола. Това можем да направим. Аз трябва да ви кажа, че 4 години председателствам комисията по петиции никога не се е случвало да не можем да гласуваме заради това, че колегите от останалите групи пренебрегват своите задължения, както правилно беше казано. Зелените не са тук, въпреки че искаха да се разгледа тази точка, други също ги няма. Ако нямаме кворум да гласуваме, тогава темата се прехвърля на координаторите. Това трябва да направим и по-настоящем. Такива са нашите насоки. Това е единствената възможност. Господин Мато, благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос по процедурата. Аз съм ако не веж в това отношение, но ето, ако имаме петиция, която остава отворена, а същевременно мнозинството настоява да бъде затворена, няма защо да се провежда гласуване. Мнозинството настоява петицията да бъде затворена, така че не разбирам защо да трябва да се гласува. Но разбира се, ако някой смята, че петицията трябва да остане отворена, нека обясни защо, тъй като аз не разбрах защо. It would have been very simple if we would... Много е просто. Много щеше да е лесно, ако имахме само едно становище, но госпожа Еви е на мнение, че петицията трябва да остане отворена, въпреки че вашите колеги искат тя да се затвори. И при такива обстоятелства обичайно провеждаме гласуване. За гласуването обаче ни трябва кворум от 12 члена. Без него няма как да гласуваме и се оказваме в параграф 22, ще следваме точка 15 от правилника. С други думи, петицията остава отворена и се прехвърля на координаторите за решение. Питър. Исках да помоля вие като председател да обърнете внимание на отсъстващите политически групи, защото това не е добър стил на работа. Когато петицията се включи в дневния ред, депутатите трябва да се появят е, и искам да кажете това на политическите групи, които е, днес просто отсъстват, защото това е проява на неуважение и спрямо вносителите на петициите. Демокрацията живее от това да обсъждаме нещата заедно. И който настоява петицията да е, бъде включена в дневния ред, ако обича да се появи. Знам, че ти се досваш аз се оказвам в много странна ситуация. Никога не ми се е случвало до сега. Единственото, което мога да направя е да председателствам комисията съгласно насоките и правилника. С други думи, нашето решение е да върнем въпроса на координаторите. Те ще вземат решение – на следващото заседание през юни. Това и ще направим. Междувременно много ви благодаря, че идвате толкова отдалеч. Благодаря, че всички вие така живо се интересувате от съдбата на Морган. Благодаря ви за всичко направено от вас и всичко, което ще продължите да правите и тук и на други места. Още веднъж благодаря и лек път до дома. And before I go to the next item on the agenda, I must say that we have сега трябва да премина към следващата точка, но преди това да кажа, че нашият секретарят е наистина фантастичен и трябва да благодарим на всички, че успяха да се подготвят светкавично. Следващата точка е 24-та, петиция 392 от името на организация Състрадание в световното замеделие, включваща подписите на 18 организации, която насърчава хуманното отношение към животните и към лечните крави. Господин Стивенсън, 5 минути имате като вносител, но нека да изчакаме първо да напуснат всички. Mr. Stevenson, the floor is yours for five minutes. Господин Стивенсън, 5 минути имате. Благодаря. В доклада към Комисията по петиции от мината година професор Брум е заявил, че хуманното отношение към лечните крави всъщност е втория по значимост проблем при хуманното отношение към животните в Европейския съюз. Така че аз съм разочарован от заключението на комисията в отговора и към комисията по петиции от 28 март. Казва се на този етап не е необходимо да се предприемат по-нататъчни стъпки – Комисията всъщност проведе един полезен семинар с държавите членки миналият октомври, но това трябва да е само началото на работата за изпълнение на директива 9858, а не краят. Момент, казва вносителят. Директива 9858 изисква от държавите членки да направят така, че собствениците или животновъдите да предприемат всички необходими стъпки за хумано отношение към животните, така че животните да не страдат и да не бъдат подлагани на никакви болезнени процедури ненужно. През ноември 2017 година комисията излезе със своя доклад за говедата и млечните крави. Заяви, че през последните 40 години млечното производство на крава се е удвоило, Но това добавя някои нови проблеми, метаболични проблеми болести при кравите, подути вимета и така нататък. Мастита, например, е много общо разпространено заболяване сред млечните крави. Много от тях и окоцяват. Това също е голям проблем. Като куците крави изпитват и болка, нашето собствено проучване показа, че много от кравите в Европейския съюз живеят при мръсни условия, много често страдат от всякакви рани и инфекции. Те са държани в твърде тесни клетки, което означава, че много често техните задни крака – са така разположени, че те стърчат. Това води до наранявания или пък те няма как да лежат или да застанат прави комфортно. В много държави членки някои крави се държат на затворено през цялата година, завързани понякога по 24 часа в денонощието. Също времено Комисията казва, че кравите имат достъп до пасища, но за много европейски крави това не е вярно. Много от тях рядко имат достъп до пасище. Към края на 2017 година ние направихме проучване в 9 ферми, които произвеждат мляко за пармезана и грана падано – Открихме отвратителни условия, много от кравите нямат изобщо достъп до паша, много често са в мръсни обори, боледуват, куци са, имат всякакви наранявания, отслабнали са. Така че ние сме наистина разочаровани от заключението на комисията от 28 март. Заключение, че на този етап комисията не вижда необходимост от по-нататъчни стъпки. Трябва действие. Ние призоваваме комисията да запази петицията ни отворена. Също така призоваваме Европейската комисия да излезе с насоки, които да помогнат на фермерите и на държавите членки. Нека научат какво трябва да направят, за да изпълнят Директива 9858, какво означава изискването всички възможни стъпки в рамките на разумното, така че кравите да не страдат от заболявания и наранявания. Комисията излезе с полезни насоки за подрязването на опашките на прасетата. Сега трябва да направи същото за хуманото отношение към лечните крави. Благодаря. Благодаря господин Стивенсън. Господин Кузма, от ГД Санте сега има думата. Госпожа Кузма, благодаря, ще говоря полски, така че ще ви дам време да си сложите слушалките. панство, е... zgodnie е, z tym, co powiedział e, Pan Уважаеми дами и господа, ние вече чухме от господин Стивенсън, че комисията е направила много за подобряване на състоянието на млечните крави в Европейския съюз. Ние се водим от директива 9858 за отглеждането на животни. Освен това, имаме и регламент 82-2004. Разработени са официалните мерки за контрол. Проследява се хуманното отношение към животните – ние сме стигнали до своите заключения следователно, че законодателните мерки са на лице, но разбира се, те трябва да се изпълняват от държавите членки. Комисията прави всичко по силите си, за да помага на държавите членки в това отношение. Изпълнението обаче си остава в рамките на правеното от тези държави. 2013 година трябва да кажа, че ние направихме два одита в Дания и Австрия. Още пет одита бяха планирани за 2016 година. Обединеното кралство, Холандия, Естония са сред държавите – Целта на тези одити беше да се оцени уместността и ефективността на мерките в държавите членки. Да сме сигурни, че говедата в тези стопанства е, на тези говеда не се причиняват излишни болки, страдания или наранявания. Тези доклади от одитите могат да се прочетат на веб страницата на комисията. Освен това, междувременно беше оповестен и доклада за междиния преглед. Заключенията са следните. По-настоящем Държавите членки разполагат с цял набор от инструменти за хуманно отношение към животните. Те разполагат с различни кодекси за поведение, регламенти, директиви, съответно предвидени са и санкции – през октомври 2017 година всичко това беше обсъдено подробно в рамките на семинара, който беше проведен от Генерална дирекция Санте. Доста от експертите в държавите членки, освен това, имаха възможност да се изкажат на семинара, да говорят за правните инструменти и съответно показателите, които трябва да се покрият. Беше казано, нееднократно, че държавите членки са тези, които носят отговорността, защото те имат инструменти за подобрение на хуманното отношение към лечните крави. Ясно е, че е необходимо и обучение. Самите стопани също трябва да участват – В крайна сметка те имат пряк интерес от хуманото отношение към собствените им животни. Направи се много по анализа на хуманото отношение към лечните крави, но разбира се, ние можем само да насърчим държавите членки да продължат да изпълняват законодателството. Също така трябва да кажа, че миналата година през месец януари комисията създаде платформа за хуманното отношение към животните. Членовете на тази платформа имат възможност още този месец всъщност да се срещнат – ще присъстват не само представители на държавите членки, но и на различни неправителствени организации. Може би това е всъщност и най-добрия форум от гледна точка на практиките за хуманно отношение към животните. Междувременно бяха създадени две подгрупи Имаме подгрупа за превоза на животни. Тя беше създадена всъщност в четвъртък. Имаме и бъдеща група за хуманното отношение към свинете, която също ще бъде създадена. Е, директиви, преводники, е, помагайонце в... Наистина, нашата основна работа е свързана с разработването на законодателни норми и насоки. Европейската комисия обаче има ограничен ресурс, що се отнася до служители звеното, което отговаря за хуманото отношение към животни, всъщност има много малко служители на разположение. Именно за това ние бихме искали държавите членки да създадат собствени свои групи и подгрупи, които да излизат с предложения за това как да се подобри хуманното отношение, например към конете. Благодаря. Вие казахте платформа, но коя платформа имате предвид, ако съм разбрала правилно? Или имахте предвид платформата на Европейския парламент? Европейска платформа за хуманно отношение към животните, създадена миналата година по решение на Европейската комисия. Това беше направено през януари. Първото заседание се проведе през юни миналата година. През ноември миналата година беше второто заседание – и на 31 юни предстои третото заседание в присъствието на комисаря Андрю Кайтис. Тази платформа обединява 75 члена от всички държави членки, плюс представители на индустрията, НПО и частни експерти. For the moment, this platform uh, first of all seems uh, made its proof. Тази платформа се оказа, че е много полезна като място за обмен на информация и нови идеи. Добре, аз ви попитах, защото и в нашата институция имаме група за хумана отношение към животните, която обединява членове на различни политически групи. Но разбира се, аз няма да удължавам процедурата. Ще дам думата на членовете. Госпожо Еви. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Това, което става ясно от различните е, проверки, извършване през последните години, от страна на операторите, от страна на активистите, пък и от страна на официалните проверки, става ясно, че интензивното селско стопанство при отглеждането на млечни крави държи животните при лоши условия. Препълнени обори, кравите се вързват за пода, хигиената е лоша или поне не се спазват изискванията за хигиената. Както се каза, много млечни крави не могат да излизат навън а, и да пасат, а се дължат в оборите. Обръщаме внимание на директивата. Това е директива 8965, която трябва да се прилага по правилния начин. Защото комисията дава ясни изисквания както към операторите, така и на стопаните отглеждащи млечни крави. Мисля, че е, причините, които разглежда вносителя, изражда вносителя на е, петицията са правилни. Хубаво е, че има такава платформа и е хубаво въпроса да бъде отнесен към тази платформа. А, и понеже има още какво да се направи, предлагам петицията да остане отворена, както и насоките за хуманно отношение към животните да бъдат прияти колкото може по-бързо от комисията. В нашата група, която се занимаваше с хуманното отношение към животните, стана ясно, че има най-различни проблеми а, в тази връзка. И накрая следното. Според мен става дума за производствен модел, ориентиран към печалбата, модел, при който е важно произведените количества да бъдат максимално големи ние в Европа експлуатираме нашите ресурси, в това число и животните, и за това е добре да се направи смяна на курса и да се даде предпочитание на решенията, които са устойчиви, които са добри не само за благосъстоянието на животните, но и за опазването на околната среда. Благодаря, Леонора. Петър Яр иска още думата. Заповядайте. Благодаря. Хуманно отношение към животната е справо голяма обществена тема. От 20-30 години работим по тази тема и има различни възгледи по въпроса какво точно е хуманното отношение към живот, но във всеки случай темата е важна и тя се обсъжда. Колежката Еви каза, че селското стопанство е ориентирано към печалбата. Аз самия съм фермер и отглеждането на вързани животни за мен е изцяло неправилно. Ние обаче не можем да се наложим, защото дребните фермери, повтарям, дребните фермери отглеждат животните вързани и не могат да променят своя начин на отглеждане. Така че не може да кажем големите са лоши, малките са добри или пък обратно. За това предлагам следното да а, отнесем петицията към а, нашата група за хуманно отношение към животните, защото това е парламентарният ресурс, който разполагаме. Ние сме си създали тази група, в която участват представители на всички политически групи и когато разполагаме със становището на тази група, да видим какво ще правим с петицията. I don't have anybody else. Никой друг не виждам да иска да се изкаже. Някой друг? Не? Добре. Тогава нека да дам отново думата на господин Стивенс за две минути. Благодаря. Парламентарната група за хуманното отношение към животните е разглеждала този въпрос. И въпреки, че тази група върши чудесна работа, тя няма властта на парламентарна комисия, каквато е тази. Аз моля да оставите петицията отворена и да поискате от комисията да изготви насоки защото формулировката е много широка и е хубаво комисията да даде по-точни насоки, за да знае държавите членки и комисиите, кои са разумните стъпки, които трябва да бъдат взети, за да предотвратят маститите, нараняванията, безплодието и така нататък. Комисията за че са работили по тази тема, изготвили са доклада но е смешно да се каже, че не могат да се предприемат други стъпки. Това е едва началото на работата. В началото казваме, че условията не са добри. Работата започва от тук нататък. Председателката. Да, това, което казвате, трябва да се отнася до всички животни. Всяко едно животно трябва да бъде отглеждано при подходящи условия. Нека сега да обобщя темата. Изчерпахме възможностите на групата за хуманно отношение към животните на парламента. Те са запознати с ситуацията. Това, което не сме опитали до сега е да препратим петицията към платформата, създадена от Европейската комисия. Така че нека сега да направим това. Да изпратим комисията на платформата, да изпратим а, писмо до комисаря Андрокайтес което да кажем, че директивата е добра, но тя все още не е напълно приложена в страните членки и да кажем, че а, ако бъдат изготвени насоки, това ще бъде в помощ на държавите членки, ще им даде възможност да обменят добри практики и стъпка по стъпка да направят. Мисля, че това можем да направим към момента а, и виждам, че колегите ме подкрепят. Така ще направим. Благодаря ви много. Благодаря господин Стивенсън за това, че бяхте толкова положителен. Темата е много депресираща, но вие я представихте с много надежда, с много надежда, че ще бъде намерено решение за бъдеще. Продължавате да работите така добре и се надявам, че по-скоро рано, отколкото късно, ще видите резултатите от нашата работа. Благодаря ви, че дойдохте при нас. приятно и безпроблемно пътуване прибиране към дома. Следващата петиция е петиция 475 от името на няколко асоциации за защита на животните, 464 подписа относно пренебрегването на бездомните кучета в България. Вносителката на петицията Марта Георгиева е, е при нас. Добре дошли в комисията. Давам ви думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. За съжаление ще ви покажа някои много неприятни снимки. Но първо искам да благодаря на всички членове на комисията за това, че ми давате възможност да представя тази петиция от името на 18 асоциации за защита на животните от цяла България. Ние високо ценим ролята на вашия комитет при приемането на резолюцията на Европейския парламент за създаването на европейска правна рамка за защита на домашните любимци и бездомните животни 4 юли 2012 година. По този начин Европейския парламент изрази интереса на европейските граждани потвърждавайки голямата необходимост за европейско законодателство в тази област. За съжаление, от приемането на резолюцията през 2012 до днес, през 2018 година, проблема не само продължава да съществува, но и се задълбочава. И то не само в България, но и в много страни от източна и южна Европа. Поради липсата на традиции и познания в областта на хуманното отношение към живот, животните. Е, тези държави системно нарушават член 13 от е, е, договорите и на договора до, от Амстердам. Какво е положението в България? България а, прие през 2008 година закон за защита на а, животните. Жестокостта към а, животните а, се, е, е съставно престъпление съгласно а, наказателния кодекс от 2011 година. Въпреки това, небезизвестната Българска агенция за безопасността на храните не изпълнява своите задължения. Това е същата онази агенция, която отговаря за прилагането на голяма част от европейското законодателство, касаещо общественото здравеопазване и безопасност. В България нелегално се развъждат, продават и притежават домашни любимци. Те не са обект на никакъв контрол не се вакцинират, не се обезпаразитяват, не се третират срещу бяс. Затова ние сме дълбоко загрижени относно общественото здраве. Те представляват заплаха не само за България. В повечето български домове кучетата се отглеждат по този начин на въже, без никакъв ветеринарен или какъвто е било друг контрол може да видите, ето, например, е, тук, че само на една веб страница се е, продават 3000 кучета, дори кучета е, за бой, въпреки че боя с кучета е криминализиран. Тези ам, Кучета се развъждат и продават от нелегални центрове, които изглеждат по следния начин. А, мисля, че имаше реакция и от парламент. Толкова по въпроса за домашните животни. А, в този случай малтретирането и жестокостта спрямо а, животните се извършва от самите местни власти условията в общинските приюти не са по-добри от условията в нелегалните развъдници. Но много кучета се е, отглеждат е, при ужасяващи условия, умират от е, глад, студ, болести, кръвозагуба, борят се за храна и често биват разкъсвани в тези борба. Това представлява грубо нарушение срещу националното законодателство за хуманното отношение към животните а не се взимат никакви мерки от компетентните органи. Положението е толкова лошо, че е, става очевидно, че българските власти съзнателно саботират мерките за ефективно решаване на проблема с уличните кучета. Огромна част, е, много пари на данокоплаците се наливат в общинските приюти, като в е, едни бездънни съдове. Ето тук виждате един от стотиците коне, между другото бременна кобила, които умряха и изоставени в планините на България. На собственика на тези коне са били платени 10 000 евро по европейска програма. Ето това се случва, когато европейски средства се дават в държава, където няма никакъв контрол на хуманното отношение към е, животните. Всички 18 НПО е, и хиляди българи пледират от години пред всевъзможни инстанции. Националния парламент, националния омбудсман и така нататък. 11 000 подписа бяха изпратени на Министерския съвет. Дори някои случаи бяха отнесени към съда. През 2015 година получихме окончателното решение на Върховния административен съд, решение, което не е изпълнено и до този момент, 2018. Това ни кара да смятаме, че сме изчерпали всички средства на национално равнище. Апелираме към вас. А, Комисията по петициите, като най-близо до европейските граждани, да продължат да поддържат натиска над българските власти, за да продължат да действат по това да се, да се апелираме е, към е, вас да продължат да следят дали българската държава прилага европейските изисквания, дали Българската агенция за безопасността на храните, храните прилага изискванията. Моля, оставете петицията отворена. Благодаря ви. Благодаря ви. Нека сега да чуем какво мисли комисията по този въпрос, госпожа Козма. Благодаря ви. Първо, нека да благодаря на а, вносителите, а, които пътуват от България. Разбирам причината за внасяне на тази петиция – аз лично е, се чувствам много засегната и развълнувана от всичко това, което ни показвате и казвате. Е, аз е, също имам куче и се грижа за моя домашен любимец, но нека да очертаем настоящата ситуация. Комисията няма правно основание да действа във връзка с бездомните кучета и домашните любимци, които и тяхното здраве и хуманното отношение към тях е в крайна сметка от правомощията на държавите членки. И конвенцията, за която се споменава в петицията, не е част от европейското законодателство. Комисията просто няма правомощия да е, извършва мониторинг върху съответствието на националното законодателство и националните действия с разпоредбите на конвенцията. Това е единствено от правомощията на националните органи. И още нещо, е, съжалявам, е, в този контекст аз съм говорила и днес споменах за Европейската платформа за хуманно отношение към животните. Мога само да ви призова да участвате в тази платформа. Трябва просто да запишете съответно в Google името на платформата. Има и една отделна страница, която е свързана с веб стриминг, така че всеки може да проследи заседанията на 23 юни ще бъде заседанието на платформата, така че можете да чуете какво ще се случи. На това заседание членовете на платформата на доброволна основа създадоха една група, която е свързана и с други веб страници за спасяването и грижите за бездомни кучета и други животни в интернет, така че ние знаем, че това е голям проблем и единственото, което мога да направя е да ви призова да участвате по този начин във всичко, което се случва чрез платформата. Господин Вайс, благодаря, госпожо председател. Аз действително съм убеден, че всеки от нас е разтревожен и развълнуван от това, което видяхме. Не става дума за България само, а и за Румъния, и за Италия. Има петиции от Испания по тази тема. Така че, е, според мен, си струва да обединим е, тези петиции и е, усилията на вносителите. И още нещо, обръщайки се към комисията. Да, разбираме за правомощията и липсата на правомощия на комисията, но става дума за един въпрос, който засяга и здравето и безопасността ако ние не предприемем някакви действия по отношение на развъждането на животните, ще има голям проблем и в други сфери. Освен това, тези кучета, които се развъждат незаконно, след това се прекарват контрабандно през границата, отиват в Германия и в други е, страни на Европейския съюз, е, където за тях е, цената е доста висока. Така че отново става дума за незаконни действия има а, съвсем а, а, така ясно доказани а, нарушения в това отношение и ние се нуждаем от а, регламентиране на този въпрос а, по един много стриктен начин, за да можем да проследим всичко това, което се случва с а, развъдените незаконно животни или изоставените от собствениците им. А, така че застъпвам се не само за това петицията да остане отворена, но и за нейното свързване с всички останали петиции по тази тема и да разглеждаме е, въпроса по този начин. Е, в момента очевидно на европейско равнище няма е, орган, който може да вземе някакво решение, но има членове във всички политически партии, във всички политически групи, които се занимават с въпроса за хуманното отношение на животните и които се интересуват именно от тези въпроси. Хубаво е отново да предприемем някакви правни действия. Та дори и само една резолюция на Европейския парламент показва още веднъж, че ние сме загрижени и виждаме, осъзнаваме този проблем. В никакъв случай е, не бива е, да е, оставяме въпроса по този начин. Хубаво е да обединим петициите и да започнем отново процедура, за да изработим резолюция на Европейския парламент по този въпрос. Да, благодаря. Преди да дам думата на господин Малинов, ние е, всъщност вече го направихме това, за което вие говорите. Е, ние е, в крайна сметка подехме инициативата за резолюцията. Господин Малинов, това не е най-добрият ден, днешния ден за един член на Европейския парламент от България. Сутринта говорихме за един проблем, който е много добре известен в България. Тук говорим за един проблем, който като че ли все още не е истински осъзнат от някои от компетентните органи, но също е познат на широката общественост. Групата за хуманно отношение към животните е наясно с проблемите и знае за всички петиции по тези въпроси, включително и за българската петиция. От 2012 е, имаме резолюция на Европейския парламент, е, в която се настоява е, комисията да предприеме нещо бързо, спешно. И до този момент комисията не е внесла предложение за регламентиране на въпросите, свързани с домашните животни и бездомните животни. Това в крайна сметка е една специална декларация, е, е, с която ние призваваме комисията да действа и трябва да продължим е, имам е, е, възможност да кажа е, от мое лично име, но и от името на част от колегите от НП, че е, всъщност ние желаем да кажем, че става дума за голям проблем, но не както комисията нямаме правно основание да действаме. Не. В крайна сметка става дума за голям проблем и при това положение комисията би трябвало да предприеме инициативата и да подготви съответното предложение. Това трябва да кажем на хората. Смятам, че петицията трябва да остане отворена. Не зная дали ще останат финансови средства и време за една мисия до България, но призовавам да мислим за една мисия и най-вече от, именно от тази интергрупа колегите би трябвало да се включат в делегацията, която да посети страната. И аз още веднъж си позволявам да напомня на Европейската комисия, че нашата резолюция от 2012 е, е, е, призовава за внасене на предложение и предприемане на мерки по въпроса ако не можем да гласуваме, тъй като нямаме е, е, кворум, е, при всички положения трябва да оставим е, комисията отворена. В противен случай е, това би било много е, излагащо и неприятно за нас. Нека да оставим комисията отворена, като знаех за това, че ние продължаваме борбата. Да, има единодушие при всички положения, но ако имаме повече присъствие, задачата ми няма да бъде толкова сложна. Господин Пирински. Вносителите се обръщат към комисията и към нашата комисия за петициите да предприемат е, всички възможни усилия за решаване на този е, болезнен въпрос. Е, е въпроса действително към момента е от правомощието на националните органи, но никой не може да остане безучастен към болката на и страданията на животните. Какво а, а, смята комисията за подходящо действие? От една страна, а, ние обсъждаме е, петицията, която към момента е отворена – и а, би трябвало да разгледаме и разпространението на проблема, да го обхванем. А, а, това естествено е, а, въпрос и на мисия за установяване на фактите. А, господин Малинов вече го каза. Комисията за петициите би трябвало да насърчи господин Малинов, както и е, всеки един, който е, участва с е, свое мнение в дискусията, да участва в едно посещение в България, защото става дума за голям проблем. Госпожо председател, резолюцията на парламента от 2012 година. И там съвсем ясно се посочва, че трябва да се изясни положението във връзка с Конвенцията на Съвета на Европа. И в следващия параграф се призовава комисията за законодателна инициатива по тези въпроси във връзка с идентифицирането и регистрирането на животните, е, създаването на стратегия е, за вакциниране, за обезпаразитяване на животните, за е, мерки срещу незаконните развъдници и неотговарящите на изискванията приюти за животни. И освен това се призовават всички държави членки да предприемат съответните мерки. И сега установяваме, че комисията продължава да казва, че не може да направи нищо. Това е просто е, трудно за вярване. Както господин Малинов каза, това е демонстрация на е, безотговорност, липса на отговорност. Не мога да използвам друг език в този случай. Е, е, трябва да намерим е, е, пътя и да използваме всички средства, за да насърчим много настойчиво комисията и тя да започне да действа и да опазим животните, да ги спасим от тези страдания. Да, благодаря ви. Това е част от становището на нашата група по тези въпроси, което получихме и днес. Госпожа Еви. Много се радвам, че мога да изслушам колегите, които подкрепят петицията. Най-сетне този въпрос привлича вниманието. Имаше много такива петиции в миналото, но Обикновено комисията все даваше същия отрицателен отговор, че няма правно основание и така нататък. Много петиции по такава тема са стигали до нашата комисия и са бивали затваряни. Но ние започваме вече да разбираме, че няма да чуем положителен отговор. Благодаря на колегите ви, че толкова хубаво го обясниха. Крайно време е наистина чрез тази комисия да поискаме промяна. Същевременно ние поискахме също така да се направи и проучване от отдела за изследвания – Необходимо е да излезем с по-категорично послание, а комисията в крайна сметка да предложи законодателство, което отговаря на спецификата. Thank you so much. Благодаря ви. Както виждате, госпожо Георгиева, има много силни аргументи в подкрепа на вашия аргумент и това, което казахте и което представихте с много убедителен онагледяващ материал. Желаете ли отново думата? Благодаря. Госпожо председател, благодаря на всички членове за тяхната позиция. Ние сме наистина развълнувани от провелата се дискусия. Не знам дали това отговаря на правилата, но искам да дам думата на колегата Пападопов, която ще каже няколко думи на български. Благодаря на подкрепилите ни а, и да кажа, че този проблем наистина не е маловажен. Този проблем не е просто пренебрегване на безстопанствените кучета и техните мъки. Този проблем засяга европейските граждани, засяга тяхното здраве, засяга и тяхното емоционално състояние, защото тези снимки, които ви показахме от българските дворове, от българските приюти за животни, а, ние ги гледаме едва ли не ежедневно и не можете да си представите, може би някои от вас, какво причиняват те. Затова се обръщаме към Европейската комисия с молба, когато взимате вашето решение, моля ви, поставете се на наше място. Благодаря. Thank you very much. Let me now try to summarize this. First... Благодаря. Нека се опитам да обобщя. Първо трябва да изпратим писмо на комисаря Андрю Кайтис – а и вие искате думата, така ли? Заповядайте. Entschuldigung bitte, ich spreche auf Deutsch. Äh, Ще говоря на немски. Идеята на моя колега е чудесна. А именно да отидем на място в България в рамките на една мисия за установяване на факти, да погледнем как стоят нещата сами и съвсем спонтанно мога да го уверя, че го подкрепям. Може да се каже, че вече съм специалист, експерт именно по бездомните кучета. Пет пъти съм в, бил в Румъния. И след като в Букурещ дори бях в парламента трябваше от кмета Обреско, вторият по значение човек в Румъния, така да се каже, да бягам от страната, защото иначе щяха да ме арестуват, но две седмици след моето посещение този човек трябваше и да подаде оставка. Така че подкрепям идеята. Добре. Ние знаем, че има проблем с бездом... бездомните кучета в България и не само там. Знаем, че такива ужасяващи неща се случват навсякъде в Европейския съюз. Нека се придържаме към темата. И тъй, аз чух социалистите и НП, те искат да проведем проучвателна мисия – Обърнете се към координаторите и така ще имаме мнозинство. Ние вече имаме мнозинство в комисия. Просто се обърнете към координаторите си, за да включим такава мисия до година. Така ще имаме много повече власт, отколкото мисията на един човек. Разбира се, вие, господин Малинов, сте много влиятелен човек, но ако проведем мисия, която се върне с препоръки, наистина може много повече да променим положението. И тъй, нека да го предложим, ще го обсъдим с координаторите. Вие сте двете най-големи групи, така че имате мнозинство. Също така ще изпратя писмо на комисаря Андрукайтес – и освен това, ще ви насоча към Европейската платформа, която разбрахме, че съществува. Можем да кажем, че парламента до някъде е изчерпал възможностите си, но тук се казва, че Парламента трябва да бъде част от група на заинтересованите страни, която да направи оценка. Мисля, че това е отлично като заключение на междупартийната група. И тъй нека им изпратим информацията по тази петиция, така че те да са осведомени. Също и може би най-важното да се обърнем към Агенцията по безопасността на храните в България. Тя е към Министерство на земеделието. Преди една година беше посочен проблема с бездомните кучета като изключително наболял, но ние искаме да знаем какво са направили от тогава насам, от изпращането на тяхното писмо до сега. Или какво не са направили. Това е, което можем да постигнем. Съгласни ли сте, колеги? Добре, нека го направим. Благодаря ви. И нека преминем към следващата петиция 720, но преди това да се обърна към всички вас, вносителите на петицията, благодаря ви, че дойдохте в Брюксел. Благодаря за всичко, което правите и което сте правили нееднократно. Желая ви много хубаво пътуване към дома. И тъй 26-та точка, петиция 720. Относно ситуацията на жените, задържани против волята им в сахравските лагери в Тиндув, в Алжир. Автора на петицията е тук, вносителката Мария Елиса Павон Молеро, на която ще дам думата за 5 минути. Много благодаря. Добър ден, уважаеми членове на Европейския парламент. Аз се казвам Елиса Павон и е, съм тук като говорител е, на кампанията Свободата е тяхно право. Кампания за приема на 50 жени, повечето от тях от е, сахравски происход, които са в лагерите Тиндуф в Алжир. ние успяхме да приемем някой от тях от името на всички. и Благодаря за възможността да се обясни тази проблематика в Европейския парламент и да поискаме освобождаването на всички тези жени, така че те да водят един независим живот и да се радват на правата си. Ние сме включили образи на Малома, Мария, Надя и други – за да говорим за правата на човека и за това, което се крие обикновено. Става дума и за култура, и за традиция. Уважаеми дами и господа, става дума за пълнолетни жени, които са отвлечени, които са задържани. Това е абсолютно дискриминационна практика, насилие възоснова на пола. Те са задължени от биологичните си семейства – да водят живот, който не са избрали. Има насилствени бракове, само и само да са доволни членовете на семейството. Те са пристигнали в Испания 2000-та година в рамките на програмата Ваканция под слънцето. Идеята е била да имат възможно най-добрите условия – но след това биологичните е, семейства са се държали е, с тях, все едно те са тяхна собственост. Те са били отвлечени в тези лагери по чисто мачистски принцип в едно общество, което е патриархално. Същевременно това не отговаря на правата на човека и няма как да бъдат оправдавани подобни престъпления. Същевременно ние виждаме безнаказаност и по този начин и жените и испанските семейства, които ги приемат, едва ли не излизат виновни. Ние имаме работна група за произволните задържания, която работи към ООН. Има четири официални показания – от март 2017 година. Жертвите е, се бунтуват, те искат да имат своите права. Същевременно е, за жените в лагерите това е невъзможно, защото семействата, племенната структура не го позволява. Много от тези жени дори се опитват да посегнат на живота си, защото предпочитат смъртта пред такъв живот. Ние сме документирали 50 случая, но само 4 от тях могат да бъдат публично оповестени. Те са били отвлечени насилствено по решение на техните биологични семейства и са били откарани в тези лагери. След това е имало принудителен брак, като Малома, която е 25 годишна и повече от две години е била отвлечена. Дария е била повече от 7 години в такъв лагер, огромна опасност и за нейното здраве. Е, всъщност, в рамките на две години ние се запознахме с пет такива случая на отвлечени има още една астма, която е дъщерята на малома. Тя е само на 5 месеца и е плода от принудителния брак. Много често тези жени са и без документи, както и в случая с малома. Но имахме и случая на Беркасем, който също беше отвлечен – и това се разгледа от групата за човешките права. Уважаеми дами и господа, ние искаме Европейската комисия да се намеси, да се застъпи за свободата на всички тези жени, да се предприемат ефикасни и категорично, категорични стъпки, защото правителството на Алжир – и правителството на Испания трябва да се борят за правата на Малома и останалите. Необходимо е тези жени да могат да упражняват правата си далеч от тези лагери. Вашата намеса, така че да се изкаже самата върховна представителка Могерини ще бъде много важна – Необходимо е испанското правителство да признае и официално да регистрира дъщерята на Малома на 5 месеца като европейска гражданка. Благодаря за вашето внимание. Thank you very much. Um, uh, The commission, the commission represent... Благодаря и сега нека чуем представителя на Европейската служба за външни действия. Заповядайте. Благодаря. Аз ще говоря на английски. Наистина много е важна тази тема. Благодаря за представенето. Е СВД оглавявана от госпожа Могерини се отнесе по този въпрос и тук в Брюксел, и в Алжир, където имаме представителство. Наистина става дума за права на човека, също така права на жените. Още едно изключително важно измерение. А, ние сме запознати с доклада на Human Rights Watch. Запознати сме и с препоръките. Много внимателно е, ще помислим за тях. По-настоящем нямаме независим източник на информация, който да сочи, че Френте Полисария има активна роля в рестриктивните мерки срещу тези млади жени и че не става дума просто за отделни семейства но ние ще разгледаме този въпрос. Освен това, нека ви кажа, че вече има известна медиация от най-различни страни. Може би не толкова за регистрирането на дъщеричката Асма като испанска гражданка, но поне за даване на тези, на тези жени права да избират къде искат да живеят. Така че ние ще продължим да следим темата. Разбира се, тук Испания е компетентна от гледна точка на консулската работа, така че ние ще работим заедно с Испания. Освен това, имаме и тъй наречения диалог за права на човека, както и европейските хуманитарни мерки в лагерите Тиндуф. Благодаря, давам думата на колегите, госпожа Естерас. Преди това госпожа Бесера. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вносителите на петицията за това, че са тук и за това, че представиха реалността и фактите, както и това, което е направено до тук и липсата на отговор – много се радвам, че чухме позицията на върховния представител, защото е необходимо тя да знае какво се прави и да търси решения. Бих настояла също така, че Френте Полисарио има своята отговорност. защото те са самопровъзгласилото се управление на една арабска република със собствена конституция, но те всъщност посягат на правата на другите. Освен това, нека ви напомня, че Френте Полисарио като отсрещна страна и ползвател на европейските помощи е призната страна, но също така ние трябва да се запитаме каква е легитимността на Френте Полисарио, след като тези жени в много случаи се намират в ситуация, която е против тяхната воля и нееднократно са искали да избягат. Същевременно има и международни отговорности, които са подписани. Не може да се позволява ген, ген, генитално усъкътяване на жените, например. Трябва също така да не се позволяват принудителните бракове. Да не говорим и за Истанбулската конвенция, която ни задава правната рамка, в която трябва да разглеждаме и заклеймяваме всякакви подобни практики. Трябва да разполагаме с всички тези инструменти. Искам да напомня и на комисията, и на испанското правителство, че трябва да да се действа, особено сега с новото правителство. Има и задължение в този случай момиченцето да бъде регистрирано, защото той е дете на испанска гражданка. И ние сме задължени Не може просто да се обяснява, че биологичното семейство може да прави каквото иска с дъщеря си, защото тя има дъщеря. Става дума за 50 момичета. Това не са някакви изолирани случаи. Необходимо е наистина да напомним и на останалите европейски институции и на Испания техните задължения. Благодаря, госпожо Естерас. Благодаря. Аз се присъединявам към казаното от Беатрис. Трябва да благодарим на вносителите на петицията за това, че са тук. Благодарим и на четирите семейства, които са представени. Това е тема, по която Европейският парламент и Европейския съюз трябва да се произнесе. Става дума по настоящем за четири семейства. Е, вие говорихте за Лиса, но има четири семейства, които имат такива приемни деца. Те са ги приели на времето, по време на тази вакансия, която е била организирана в Испания. И сега се оказва, че те са в тези лагери. Биологичните родители са наделяли в много случаи е имало и хирургични операции над момичетата – тези момичета при навършване на пълнолетие в даден момент се връщат в лагерите и Беатрис много хубаво го обясни. Става дума и за права на човека, и за права на жените, защото се излага на опасност физическата и психическа устойчивост на тези момичета. И тук не става дума за някакво насилие, което е вътре в семейството. Не, ние всички трябва да го заклеймяваме. Защото се посяга на достоинството, на свободата, на свободното движение, на справедливостта. Когато отиваш в лагерите и взимат паспорта, документите, това е някакъв вид отвличане – може да не е фактическо отвличане, но на, на практика ти се отнема свободата. Тези момичета са задържани за неопределен срок от време. Те не могат да имат някакви очаквания за живота, не могат и да разчитат на медицинска помощ. Те не могат да направят свободен избор, не могат свободно да се движат, не могат да упражняват своите социални права и най-вече няма как да има свобода на мисълта, на вероисповеданието. Те не могат да бъдат свободни. В този случай имаме четири такива свидетелства – Знаем, че Банки Мун през 2016 година също взе отношение. Той спомена имената на тези момичета и каза, че това е погазване на правата на човека. Той говори за тези три млади жени, задържани против тяхната воля. Комисията по петиции винаги винаги се е занимавала с такива теми и сега имаме възможността също а, да упражним някакъв натиск и не само да помогнем на тези смели семейства, които са тук, а на много повече. Най-вече трябва да сме сигурни, че в бъдеще такива семейства, които приемат деца, има много такива семейства. Ето, например, имаме колега от Тибиса, който има такова семейство. Та не бива да се случва тези семейства да се притесняват в бъдеще за децата, които са приели. Съгласна съм с Беатрис, трябва върховния представител госпожа Могерини да се ангажира комисията също да се обърнем към испанското правителство да предприеме действие. Защото имаме министър, който отговаря за правата на жените и политиките на равенство. Е, приключвам, казва ораторката. Е, в Испания също трябва да кажа, че сме говорили за Френте Полисария и това, което се случва в Алжир. Бяхме се обърнали към комисията, към господин Юнкер. Говорихме за правата на човека и по тази тема. решихме, че трябва наистина да оказваме натиск. Thank you. Mr. Yar. Господин Яр, аз исках е, съвсем кратко да допълня. Ако правилно съм разбрал, касае се за испански гражданки, т.е. за европейски гражданки. Представете се сега, ние тук четиримата, петимата, които сме в тази зала, сме някъде и там ни държат, никой нищо не може да на, на, на, направи. Аз мисля, че трябва да извадим от там нашите европейски граждани, трябва да има екшен, трябва да се действа. Това е отвличане, това са испански европейски граждани, те са отведени някъде, откъдето не ги пускат да се върнат. Това просто е невероятно. Всички аргументи са правилни. Сега трябва да последват действия. Знаем, че има някаква политическа процедура, най-вероятно уже получава помощ за развитие и така нататък, но за какво всъщност даваме европейско гражданство, след като то нищо не струва? Так, от страна на жените е проявено доверие. Те са поискали европейско граждан, гражданство. Представете си, е, представете си какво е вие да седите в пустинята и да са ви забравили, нали? Това исках да, да допълня. Извинявайте за бурната реакция, но мисля, че трябва да използваме всички политически канали, а така има много. В противен случай ще заплашим с спиране на средства. Това са наши граждани. Ние не може просто така да ги оставим. Благодаря. Господин Тери Кабръс. Sorry. Thank you, Chair. Uh... Благодаря. Аз не мога да кажа, че съм запознат в подробности с представените случаи, но а, съм много впечатлен от казаното. Мисля, че на първо място обаче трябва да има яснота аз съм съгласен с комисията. Трябва да се установи кой е виновен. Дали е семейството, дали е Френте Полисарио, дали е някой друг. С това съм абсолютно съгласен. Също така си задавам въпроса в кой момент се намесва Испания. Това не ми стана ясно. Или може би не се е намесила достатъчно и те първа трябва да се намеси. Има и още нещо, мои размисли по отношение на връзката между бащи и деца. Имаме биологичните родители и съответно децата, малолетни или пълнолетни. Често се казва, че родителите имат права на децата си, но това не е така. Тези, които имат права са децата. Тези, които имат задължения са родителите. Това за мен е изключително важна тема. И в случая правата са на тези момичета, които може да са биологични дъщери или приемни дъщери. Ние като родители си имаме своите задължения, те имат права. Нещо друго, което не разбрах от комисията – какво би направила комисията, ако става дума наистина само за солидарно, за нещо приятно, както жестовете, които правя в момента, казва оратора, или трябва да се насочим към корена на проблема семействата или Френте Полисарио, да се работи с правителството на Алжир или на Испания. Какво може да се направи така, че тези момичета и тези жени да упражняват две от своите права? На първо място да се разбере ясно, че те не бива да бъдат отвличани. И това не бива да се повтаря. И ако са били отвлечени, да упражнят своето право на свобода. Благодаря. Thank you very much. Mrs. Ayala Sender. Благодаря, госпожа Аяла Сендер. Sí, gracias, presidenta. Sí, me Благодаря. Аз се извинявам, че малко късно дойдох, но трябваше да посетя и друга комисия във връзка с помощта за развитие. Аз съм тук, за да покажа нашата абсолютна подкрепа на вносителите на петицията. В Испания наистина имаше казуистика. Млади хора, които са били приемани за тези вакансии в испанските семейства, изведнъж се оказва, че няма как да се върнат и че те са държани някъде против тяхната воля, като това са пълнолетни хора, но въпреки това не им се позволява. нещо, което не бива да се случва и не отговаря на правата на човека. Но бих искала и да попитам какво можем да направим като процедура. Най-малкото информацията, с която разполагаме, че комисията по жените в Европейския парламент също са отговорили по тази тема имаме и отговора на Комисията по външна дейност, АФЕД. Но ме интересува комисията какво смята да направи и също така ние какво бъдеще виждаме за тази петиция, така че да се намери решение. На второ място Френте Полисарио, доколкото разбирам, се представя като посредник. Но в същото време те работят и в друга политическа област. Може би нашите тревоги трябва да се изразят и пред тях. Също така трябва да е ясно по какъв начин можем да помогнем, например, чрез нашето сътрудничество за развитие. Как да помогнем на тези жени, които са задържани против волята си и най-вече на тези семейства. Много често тук опираме и до здравни проблеми. Много неприятна ситуация, защото ние не можем да посетим тези жени, не можем да разговаряме с тях. Та, с други думи, искам да попитам какво можем да направим. Първо да подкрепим тези жени и също така кои ще са нашите от срещни страни при тези преговори и какво можем да предприемем? Много е трудно, със сигурност. Сега ще дам думата отново на вносителката на петицията, госпожа Мария Лиса Павон Молеро. Ако искате да кажете нещо след колегите, след което ще обобщим. Заповядайте. Много благодаря. Искам да благодаря за проведения дебат от името на всички семейства. Ние трябва да кажа, че сме наистина благодарни за проявения интерес, който се усеща, интерес към разбирането и вникването в тази ситуация. Позволете ми да кажа, че когато призоваваме всички тези жени, които са били отвлечени, да могат свободно да изразят волята си. Те трябва да направят това извън лагерите, далеч от тези, които са ги задържали. Защото всъщност Френте Полисарио казва, че не, тези жени са свободни в лагерите, те имат свободата да кажат каквото искат. Това не е вярно. Това е лъжа. Така че наистина ви призовавам – когато гледате видеоматериали като този, който показах и видеоматериали, в които такива момичета казват мен никой не ме е отвличал, трябва да се запитате защо. И кой е този, който ги е отвлякал? Ние всички сме граждани, вие сте нашите представители, нашия глас е в този парламент. За това ви молим наистина всички тези думи да се превърнат в дела и ние да създадем нещо заедно, един мост към свободата. Благодаря. Thank you very much and thank you for everything. Благодаря ви. Благодаря за това, че се грижите за момичетата и за това, че подкрепяте техните семейства, за това, че се опитвате да изчерпите всички възможни средства, за да им помогнете. Още веднъж ви благодаря за това. Много е трудно за мен да обобщя. Няколко неща можем да направим. Момичетата имат права, ние имаме задължения, както някой каза преди малко. Мисля, че това, което можем да направим е следното. Да изпратим писмо на испанското правителство. Поискали сме становище от Комисията по правата на жените, чуждестранните, е, на външните работи и така. Само Комисията по правата на жените отговори. Няма смисъл обаче от това да го правим още веднъж. Няма нужда да се обръщам към Ефет отново. Те няма да ни дадат отговори. Можем да изпратим писмо на испанското правителство, като подчертаем важността на двустранния диалог, защото Испания държава, Алжира държава и те водят диалог на различни равнища. Да насърчим диалога между двете държави, това е задължение на Испания да го направи в момента. Освен това, може да се обърнем към госпожа Могерини и да я помолим да посредничи и да обърна внимание на случая по всеки един повод. И аз бих искала да изпратим писмо и на Франта Полисарио. Мисля, че това не го правим, но трябва да им стане ясно, че има петиция и че се опитваме с всички възможни средства да върнем момичетата и да осветлим какво се е случило с тях. Никой не, не предлага нищо друго. И затова предлагам тези мерки, тъй като те не са били взимани до този момент. Благодаря ви много. Благодаря ви за това, че изминахте целият път до Брюксел. Благодаря ви за това, което правите, за това, което ще продължите да правите. На всички желая приятна вечер. С това закривам заседанието на Комисията по петициите за днес.